Уважаеми дами и господа, заемете, ли, заемете местата си. Вече не сме при затворени врата и за това приветствам всички ви след прекрасната лятна вакансия. Надявам се, че сте си починали добре и сега продължаваме с нашето заседание. 75 минути са отредени за приоритетите на финландското председателство. Много се радвам да приветствам тук сред нас господин Хависто. Добре дошъл тук в нашата комисията. Хейве Пейве, не знам дали го произнесох правилно. Това е началото на председателството и по традиция министрите представят своите ресорни приоритети. Нашата парламентарна комисия не е изключена. Ние излъчваме доклади за по ключовите досиета, а, които са обект на обсъждане от всички институции. Тук е, е и ам, представител и на посолството. Добре дошли. Относно МФР, а, трябва да се имат предвид всички геополитически предизвикателства. Ние сме се срещали с вас. Не на последно място се срещнахме и в Хелзинки, в петък. Финландското председателство ще използва своя опит, за да работи по постигането на мир в конфликтните региони. Ще ви дам 15 минути, след това колегите ще зададат своите въпроси. 6 без 15 трябва да напусне министър, има си други ангажименти, за това не трябва да губим време. Моля, господин министър, имате думата. Благодаря ви, господин председателю, благодаря ти, Дейвид. Ем, да, ти посети Финландия вече. Много депутатите също ще посетят Финландия. Ще ви приветстваме с добре дошли. Времето е много хубаво до сега, но за бъдеще не знам как ще. Не мога да ви обещая. Поздравления за всички вас. Вие също започнахте с вашата важна работа и тук в Европейския парламент и в Комисията по външни работи. Ние ще си сътрудничим с вас и ще сме отворени за всички ваши съвети и гледни точки по време на нашето председателство. Ролята ми като външен министр е много важна. Аз съм заемала и други постове в правителството. Мога да кажа, че в качеството си на външен министр имах доста задачи за вършене през лятото в Перу, например. Освен това, представлявах Европейския съюз в Картун по време на мирните преговори в Судан. също представлявах в Европейския съюз. Имам опит с тази страна от преди. Смятам, че ни очакват много интересни пет години, с които, през които ще си сътрудничим с Европейския парламент. Първо, нашето мото е устойчив устойчиво, устойчива Европа, устойчиво бъдеще. Това означава, че в бъдеще трябва да се действа по-социално, по-економично, по-екологично. Ще обединим всичките си усилия в тази посока. Устойчивостта беше включена и в правителствената ни програма, когато беше сформирано правителството в Финландия. Климатът заема, ключово, заема ключово значение в нашата програма. Имаме и цели до 2050 година да се постигне въглеродна неутралност в Финландия. Климатът е нещо важно, което ще заема централна част в работата на нашето правителство. По външната политика ролята на председателството е малко по-различна. Ние подкрепяме върховния представител, получаваме мандат от службата. Освен това разполагаме със собствен бюджет и ние работим за укрепване на външната политика и политиката на сигурността на Европейския съюз. Ние искаме да подсиглим сигурността, като имаме предвид че има много държави членки, които са членове и на НАТО. НАТО не е членка на НАТО, но ние също очакваме сътрудничеството между ЕСА и НАТО да се подсили. Има различни заплахи, да речеме кибер. А, а, заплахите са а, нещо, с което ние се занимаваме в Финландия. Като погледнем ситуацията в момента, виждаме как са отношата с търговските връзки от една страна, от друга страна с конфликтите, които разтърсват света и се отразяват на взаимоотношенията между отделните страни и се отразяват на международната ситуация като цяло. Търговската политика е част от нашата външна политика. Търговията не може да бъде извадена от целите, свързани с външната политика. Друг въпрос, по който работи и Финландия и нещо, което е включено и в нашата програма на председателството е да споделяме общи ценности, да поддържаме международния ред, да подкрепяме и ценности, свързани с човешките права, свободата на словото. Това се са ценности, на които почива Европейския съюз. Нашите принципи не могат да бъдат а, разменна монета. В Хелсинки преди няколко дни а, среща, имахме среща с представители на а, или с активисти а, за защита на човешките права. Тези активисти се срещнаха и с министрите ни, те разказаха своите истории и а, казаха какво може да направи Европейския съюз, за да ги подкрепи. Европейския парламент е добре известен с това, че се застъпва за човешките права. Има много амбициозна политика в тази връзка. За това се ще сътрудничим много тясно по този въпрос с Европейския парламент. Относно климата, споменах тази тема. Ние смятаме, че трябва да сме лидер в тази връзка. Трябва да има предвид изискванията и на Парижката конвенция. Има много страни, които все още се колебаят по що се отнася до климата и целите свързани с него. Но а, ние смятаме, че е, климатът е нещо много важно и Европа трябва да има водеща роля, що се отнася до постигането на нисковъглеродна економика. Бизнес, общностите също са много важни. Трябва да има застъпничество и в тези е, среди. Е, частния сектор казва, че трябва да се застъпваме повече за тях, за да има повече технологични иновации и така да се постигне една по-устойчива економика. Много е важно, освен като погледнем нещата и от е, през призмата на човешките права. Ще спомена и това, което се случва в Амазония. Имахме срещи по въпроса. Много от правителствата казаха, че това, което случва там е много обезпокоително и Европа трябва да действа по-активно. Да се застъпи за местните общности и за хората, които живеят в Амазония. Госпожа Могерини пое много силна инициатива в тази връзка ни споделихме нашите безпокойства и с генералния секретар господин Гутереш. Когато говорим за околната среда, ще споменя и Арктика. Арктика е тема, по която работим и в Финландия. Това е тема, която е сред приоритетите на нашето председателство. В региона има доста интереси, които са навързани, не на последно място по отношение на сигурността. Откриват се нови маршрути, нови пътища. Има и военен интерес, разбира се, в региона. Европейския съюз трябва да внимава повече това, което се случва в Арктика и а, нека Арктика да не, се, да не се превръща в източник на конфликти. One issue, then. Един друг въпрос в съвсем друга посока в нашата програма за председателството е Африка. Смятаме, че това е един континент, който не трябва да бъде подценяван. Е, той предлага економически възможности, трябва да се мисли също и за демографските тенденции на този континент. За това е нужно да работим в много посоки с Африка, е, в сферата на економиката, околната среда, социалната сфера и така нататък. Там смятаме, че може да има по-силно партньорство с Африканския съюз. Имаме две силни институции Европейския съюз и Африканския съюз и трябва да работим повече заедно и да строим мостове помежду си. Да работим заедно с Африка е много важно, като гледаме като партньори, а не да гледаме от нея отгоре. Можем да се получим от африканския опит. Искам да спомена мирното споразумение за Судан. Много е важно това да бъде едно успешно споразумение. В Хартум хората, които протестираха по улицата вече 6 месеца, постигнаха едно споразумение с военните и виждам едно такова настроение, подобно на арабската пролет. Хората като че ли вече смятат, че това ще даде възможност за по-устойчиво решение и постигане на устойчив мир. Но е нужна и нашата пълна подкрепа. Смятам, че Судан може да се окаже един пример за един мирен път към демокрацията. Председателю, в края на своето изказване, нека да говоря за инструментите за финансиране. Искаме да подкрепим един общ инструмент за международно сътрудничество, добросъседски отношения и развитие, развитие съкратено NDICI, за да работим повече е, по външната политика, работим по всички тези въпроси, като нередовната миграция, климатичните изменения, устойчивите, устойчивото развитие. Нужен е по-гъвкав инструмент, който да може да се използва навсякъде. И накрая, нека да спомена още една тема. Тя е разширяването. В Хелзинки присъства групата от шесте балкански държави, включително Косово. Те водят разговори с нас. В Финландия смятаме, че разширяването е един важен инструмент за разпространяване на ценностите и общите интереси, които имаме в Европейския съюз. Западните Балкани не са вакуум. Ако ние не действаме, някой друг ще действа. По тази причина нашето председателство иска да започне преговори е, за присъединяване с е, Северна Македония и Албания. Смятаме, че това е много важна стъпка е, за тях. Говори много за Брексит, риска, че губим държава членка, но смятам, че не бива да забравяме, че има още група държави, които искат да станат членки на Европейския съюз. Господин председател, ще спра до тук. Виждам, че дигат хора ръце за въпроси. Minister, thank you so much for your... Благодаря, господин министър, за представянето. Имаме 55 минути за тази размяна на мнения. Нека да направим един кръг от въпроси. След това ще има втори кръг ако има допълнително, ще дам думата на всички колеги, тъй като мнози не искат да се изкажат. Преди да дам думата на Михаил Галер от името на НП, нека да кажа две неща накратко. Споменахте арктическата политика, че тя е приоритет на финското председателство. Бих препоръчал Нашия документ, който приехме 2017 година за арктическата политика, един много подробен а, доклад за арктическата политика, един от най-подробните един от, въп... много от въпросите, с които се занимахме през 2017 година, продължават да съществуват. Вече две години минаха от тогава. И двамата бяхме в Хелзинки, когато се проведе съвета по външни работи и видяхме оживен дебат между Ивица Дачич и неговия колега от Косово, Фачоли. Поне си говориха, оживено, но си говориха след изборите в Косово, след 6 октомври, може да се отвори една възможност да се върнат на масата за преговори тези две страни. Надявам се финското председателство да работи в тази посока, защото това ще ни помогне много. Започваме с Михаил Галер за 3 минути. Kiitoksia paljon Pekka Haavisto. Tervetuloa. Това е, което мога да кажа на фински. Благодаря ви. Желая на финландското председателство всичко най-добро. Благодаря за това, че осветлихте вашите приоритети. Споменахте човешките права. Оставам с впечатлението, че много от правителствата в Европейския съюз реагират много сдържано по отношение на Хонг-Конг. Може би имат съображения от економически характер или някакъв друг характер. Нещата не са съвсем неоспорвани и от 50 Знаете, че преди 50 е, години е постигнато споразумение една страна, две системи. Не, знае, не можете ли вие поне от името на председателството да изясните малко повече, да осветлите малко повече тези ценности, на които почива Европейския съюз и за които се застъпваме ние, Китай би трябвало да приеме факта, че през последните 50 години в тази страна или в този регион е имало две системи, Китай би трябвало да позволи провеждането на свободни избори в Хонг-Конг относно Африка. Целта е да се подсили Африканския съюз, да се подкрепи развитието на свободната търговия, там какво се случва с партньорските споразумения? Ще бъдат ли те заместени от някаква перспектива, която ще предостави Европейския съюз на Африканския съюз? Какво ще направим ние, за да се постигне някакъв окончателен вариант – за Русия нищо не казахте, въпреки че Финландия има много дълга граница с тази страна. Да смятаме ли, че финландското председателство ще поддържа тази линия, обхващаща и санкциите, наложени на Русия и е, за напред? Водят се преговори е, за освобождаване на украинските политически затворници, били те моряци или ам, или не. А, и сега оставяме възможности на останалите колеги да могат да зададат своите въпроси. Гала, for the S&D Group, Тонино Пицула. Тонино Пицула от Социалистите и демократите. Благодаря. Господин министр, госпожо посланик, добре дошли в новоизбрания Европейски парламент. Благодаря ви за встъпителните ви думи. Външното измерение на финското председателство дава приоритети на климата и на сигурността. Известно е, че Финландия много активно работи в международен план по предотвратяване на конфликти и медиация. Смята ли председателството да подсили този аспект на ниво Европейски съюз? Сред основните характеристики на важното измерение на финските приоритети са дискусиите за възможността да се използва квалифицираното мнозинство при гласуване в съвета по външни работи, както и постигане на споразумение за упростена и гъвкава система за външното измерение на следващата МФР. Господин министр, може ли да ни дадете повече подробности в тази посока? Идеята за многостранната политика се споменава във вашата програма само в сферата на, ко... на търговията. Как възнамерявате да укрепите устойчивостта на многостранната система? И накрая, напълно съм съгласен с това, което казвате в края на своето представяне – а то е, че Финландия ще работи по а, едно разширяване към Западните Балкани, много стратегически район за Европейския съюз. Това е важен приоритет и за други членове на триото, за Харватия и Румъния. Много се радвам, че ще искате да започнат преговори с Северна Македония и Албания. Желая ви успех във всичките ви начинания през едните 6 месеца. Хвала, благодаря ти, Тонино. Сега от името на Екаре, колегата Суслеви Чутис. You, uh, Minister, Добре дошъл в Евро... Извинете, господин Остреви Чутис. Аз съм бил посланник на моята страна в Финландия, затова много се радвам, когато има контакти с фински представители. Ще продължа въпроси, които вече бяха зададени от колегата Галер. Става дума за контактите с Русия. Имаше посещение на господин Путин в Финландия наскоро. Може ли да ни кажете, има ли добри новини от тази среща? Говорихте ли за Украина? Ще има ли размяна на затворници или облегчаване на положението в източна Украина? Има ли инициативи, които вие предвиждате в тази посока? Още един въпрос. Говорим много за Амазонка и справо. Но има много диви пожари в Сибир, които традиционно горят. Дори има законодателство в Русия, което дава възможност на местните органи на властта да не правят нищо а, по потушаването на такива горски пожари, освен ако не се окаже по-скъпо да ги потушат, отколкото да ги оставят а, да си горят. Не е ли време да се даде помощ на Русия да се бори срещу такива пожари в Сибир. И това е нужно, тъй като те са огромни като площ. Thank you, Petras, for the greens. За зелените колегата Ортасун. Yes, thank you, Chair. Uh, well, first of all, um... Благодаря. Добре дошъл, господин министр, в нашата комисия. Всичко най-добро за едното председателство на вашата страна. Засегнахте различни теми, които са изключително важни, като например климатичната дипломация, Арктика, много важен въпрос. Очакваме много от председателството и ви желаем всичко най-добро. Първият ми въпрос е свързан с климата. Знам, че това е един от приоритетите ви и евентуално бих искал да чуя малко повече от вас за това как възнамерявате да развиете климатичната дипломация Какви са различните действия, които възнамерявате да предприемете? Ще е добре да кажете нещо по този въпрос. На второ място, един друг въпрос, който трябва да се разреши в спешен план, той е свързан с Иран. Исках да ви попитам за дебатите в, на Гибниш, да се изпрати адхок мисия в а, протока Ормус. А, не знам дали е потвърдено това и дали текат преговори и да разберем какво е вашето лично становище за това как ще протекат нещата, за да защитим GCPO, как тази мисия може да помогне за прилагането на споразумението GCPO. Дали сте го обсъдили на неформалния съвет на външните министри? И след това въпроси свързани с правата на човека. През цялата си кариера сте защитавали правата на човека. Ние искаме да се наложи един такъв режим по модела на Канада с а, омбудсман за бизнеса и за правозащитниците. Бихте ли то, приложили този въпрос а, или повдигнали този въпрос по време на вашето председателство? Благодаря. И аз благодаря, господин Мариани. Благодаря, господин председател, господин министър. Е, всичко най-добро на вашето председателство. Вие мисля, че разбрахте, че борбата срещу климатичните изменения е ваш приоритет и ние ще ви подкрепим е, този приоритет, но не трябва да повдигаме и други проблеми. Четири ще повдигна. Нелегалните мигранти. Финското председателство казва, че иска да насърчи нещо такова, което е прехвърлена компетентност и що се отнася даването на обежище, което пък ще засили съществуващата криза. Мисля, че и ясно говорите за това да има европейски документа за убежището. Може ли да потвърдите, че искате такова законодателство? Що се отнася до политиката за отбрана? Вашето правителство иска да се цели сътрудничество между Европейския съюз и НАТО, по-специално, що се отнася до мобилността на военните сили и хибридните заплахи. Ние имаме европейски държави, които имат своя собствена отбрана и свои собствени планове за отбрана, така че не виждам дали трябва да се работи в тази посока не искаме нова студена война. На трето място, нещо, което ни притеснява, е свързано с разширяването. Благодаря ви, ясно казахте, че вашето председателство не крие своето желание да започнат преговорите с източните, извинете, Западните Балкани, като Македо... Северна Македония и Албания. А Турция, казахте, че тя е наш основен партньор. Е, смятате ли да продължите или пък да спрете преговорите с Турция? И накрая последен въпрос. Финландското пред председателство, цитирам, имаме нужда от една обща политика към Русия, особено що се отнася до санкциите. Това, че не искате да промените позицията за Русия, ме притеснява. Ще цитирам президента Макрон. Той също говори за една такава позиция. Вие поддържате ли становището на Макрон? от името на ЕКР. Заповядайте. Dank u wel, voorzitter. Uh, dank ook aan de heer Havis. Благодаря, господин председателю. Благодарим и на господин министр, на господин министр че ни представи ам, приоритета на председателството. Желаем ви много успех в програмата ви. Слагате акцент върху трансатлантическото сътрудничество. За нас това е много важно. Важно и е за сигурността и за ам, сътрудничеството в рамките на НАТО. В вашата програма посочвате, че искате повече единство в външната политика и не на последно място посредством използването на повече квалифицирано мнозинство. По този въпрос обаче имаме разнопосочни е, мнения. Не трябва да се постигат е, решенията само когато бъдат налагани от е, част от държавите членки. Ние не искаме да е така. Ние искаме да се работи в отделни области ам, и ам, да се види по отношение на външната политика какво може да се постигне в тези области посредством квалифицираното мнозинство в Близкия изток. Каква е вашата позиция? И какво е отношението на председателството към Израел? Европейския съюз трябва ли да върви рамо до рамо с една страна, като Израел, която получава заплахи от Хизбула, от Иран и от Хамас? И на последно място, вие споменахте човешките права, те са много важни. 73 страни по света а, преследват християните. А едно, е, част от човешките права е правото на религиозна свобода. Дали е, това човешко право ще бъде също част от вашите приоритети. Благодаря ви. Следващи оратор. Благодаря, господин министър. Добре дошъл в тази комисия. Пожелавам ви успех. Вие говорихте за климатичните промени, за Арктика. Ние споделяме виждането ви да има ясен стратегически план за отношения ЕСА-Африка. Бих искал да запитам нещо за вие говорихте за трансатлантическите договори. Искам да разбера дали считате, че има политически условия да има ново споразумение с САЩ, тъй като Трамп подкрепя разпадането на Съюза, също подкрепя цяло Брекзит без сделка. И така, дали сега е момента да направим нещо в това отношение? Господин Макрон направи изявление пред 27 посланици, че Европа няма да бъде никога достатъчно сигурна, ако нямаме добри отношения с Русия. На 30 август също беше направено съобщение, свързано с Полша. При сегашната международна установка, считате ли, че мандата на новият върховен представител ще изисква преориентиране, за да се гарантира автономност на Европейския съюз, както по отношение на САЩ, така и на Русия. The first round, once again, Mr. И накрая, последния оратор. Uh, Благодаря. Благодаря за представянето и желая успех на финландското председателство. Има два въпроса, които искам да засегна. Първият е свързан с uh, това, че споменавате в своята програма общите ценности и върховенството на закона. Когато говорим за ценности, аз съм консерватор, започвам да се преценявам от това, че не говорим достатъчно за християнските ни корени и въобще за християнските ценности тук в Европейския съюз. Но още по-притеснително, когато говорим за върховенство на закона и ценности, не вземаме тези ценности, които определяме като общи ценности, е, т.е. не гледаме на тях достатъчно сериозно. Най-вероятно знаете, че има огромен проблем с върховенството на закона по настоящен в Европейския съюз, особено в някои държави и членки. И когато говорим за разширяване, как може да очакваме новите държави членки да приемат тези основни ценности, като имат стари държави членки, които не ги спазват достатъчно. Какво можете да направите като председателство на Финландия, така, щото всички държави членки да спазват тези ценности? Какво ще направите, за да се борите с корупцията? Как ще направите така, че ако наложите санкции, това няма да се отрази на гражданите на държавите членки, а ще се отрази на правителствата, които отговарят за нарушения? Следващата тема е свързана с конкурентоспособността и социалното приобщаване. Това е приоритет на финландското председателство. Последните няколко години забелязвам, че политическите разделения все повече излизат на преден план в Съюза. Ползата в общия пазар като че ли не е полза за всички поравно. Това, което се забелязва е огромна разлика в заплатите, наразване на безработицата сред младите, изместване на млади хора от изток на запад, изтичане на мозъци. Какво можете да направите? Нужна ли е нова политика за сближаване или е нужен комисар по сближаването, интеграцията? Какви са инструментите, за да направим така, че да има социална-економическа интеграция в Европейския съюз? Какви са мерките, какви са инструментите и как ще подходите към въпрос? Благодаря. Благодаря. Това беше първия кръг от въпроса, господин министър. Има още обаче много още колеги, които искат да се изкажат. И някои от тях са от Финландия. Някои са от вашето политическо семейство, така че бихме желали да имаме втори и евентуално и трети кръг на въпроси и отговори. Благодаря ви, ще се опитам да съм кратък. И искам предварително да се извиня, ако няма да отговоря достатъчно задълбочено на всички въпроси. Господин Галер, благодаря за отличния фре, фински език, който демонстрирахте. Зная, че утре ще има обсъждане и ще присъстват също посланиците на, от Пекин и от Хонг-Конг. Така че темата ще бъде включена в дневния ни ред. Но нека да изчакаме заключенията на APSC утре. Относно Русия, някои запитаха каква е позицията на Финландия, какво може да се промени, изобщо нещо променило ли се. Аз имах възможност да, да бъда на срещата в Торонто, където президента Зеленски от Украина говори за пръв път. Той говори за приобщаването на източна Украина, говореше за економически пакет, за Донбас и източна Украина, говореше за хуманитарен пакет. И в последствие ние видяхме, че имаше парламентарни избори в Украина. Радата подкрепя изцяло тази линия има първи опити за засилване на диалога между Киев и Москва. Нещо, което, разбира се, приветстваме. Считаме обаче, че този диалог трябва да следва споразумението от Минск, където ясно сме подчертали какви положителни стъпки се очаква да бъдат предприяти. Отеглянето на войските и прочие. Знаем какви са всички тези стъпки. Мисля, че можем да допринесем за положително развитие, за положителни резултати с Русия. Относно Крим, ние нямаме предвидени подобни стъпки, което е жалко. Нямаме нещо подобно на минските споразумения за източна Украина. Но можем да излезем от тази дилема. Минските споразумения трябва да бъдат подкрепени трябва да вървим в тази посока. Също обаче е важно да има диалог между Украина и Русия и по тези въпроси. Господин Пицула попита за въпросите, свързани с медиацията, ролята на Финландия в подкрепа на мирните инициативи. Ние виждаме по-активна роля на Европейския съюз по много от тези проблеми. Относно квалифицираното мнозинство, Мнозина от взелите думата засегнаха този въпрос. Ние подкрепяме да има квалифицирано мнозинство по въпросите на външната политика. Защо? Защото има доста случаи, в които Европейския съюз пази мълчание, тъй като не сме постигнали съгласие и не можем да се произносем по някои важни международни въпроси, тъй като не можем да се договорим тук вътре. Нашите посланици трябва да разрешат този проблем с централата. Не могат да го решат на място. И това е общо наше предизвикателство. Ето защо Финландия подкрепя вземането на решения по външната политика с квалифицирано мнозинство, както и по въпросите на човешките права и някои други въпроси. Зная, че се водят преговори ние подкрепяме един общ портфейл по всички външно-политически въпроси, като част от новата структура в финансово отношение. Разширяването на, с включването на Западните Балкани има положително отношение от страна на парламента, от страна на вашата комисия, доколкото разбирам, относно разширяването, сключването на Западните Балкани – Как е, можем да сме е, сериозни с е, посланието ни към държавите кандидатки относно спазването на човешките права и общите ценности, ако ние самите не ги спазваме? Това е големия въпрос. Ето защо ние трябва да сме много сериозни за отстояване на общите ни ценности и правата на човека вътре в Европейския съюз. Много трудно е да убедите другите да следват определени правила, ако вие самите не ги спазвате. Господин Астрович запита за горските пожари в Русия. Няма такива пожари само в Бразилия има такива и в други части на света, и в Русия. Ние поставяме тези въпроси вече многократно в двустранните ни разговори с Русия. Това не е само екологически въпрос, той е въпрос свързан с опасни отпадъци, също и с черния въглен в арктическия регион, което води до много по-бързо топене на ледовете. Също изчистването на емисиите от сяра и въглеще е нещо много важно. Вие поставихте въпроси относно климатичната дипломация – ние имахме възможност да се срещнем с господин Гутереш преди няколко, след няколко дни. Ние очакваме много от срещата на върха на ООН по въпросите на климата. Очакваме да се стигне до реални ангажименти. Ще има много високо представителство на този форум. Ние поддържаме целите, заложени до 2050 година. Има някои е, страни, които все още се колебаят. Е, ние искаме да използваме времето на нашето председателство, за да е, ги, се опитаме да ги доубедим. В Катовице бяха предприяти стъпки за това да бъдат преустановени дейностите по въгледобова и се вижда, че това е постижимо, има нужда от подкрепа. Поставяйки въпрос за Иран, за Гимних, за Ормуц, пролива. Преди да отида в Биариц, вашният министр на Иран посети и други страни, сред които и Финландия. Беше спомената военна операция в пролива Ормуц, но аз казах, че ако има достатъчно сигурност в региона, няма да се налагат такива военни мерки. Има също нападения срещу търговски кораби, които не са изяснени. Ние не знаем кой стои за тях и никой не може да гарантира, че няма да е, има други такива атаки. Ние трябва да сме ясни в позицията ни. Ние трябва да подкрепим свободата на мореплаването, свободата на морските пространства. Трябва да се намери решение, да се насърчи е, Иран да остане в е, споразумението да не а, осъществява дейности по обогатяването на уран. А, иранците обаче не трябва да винят Европа. Ние се свършихме нашата работа. Ние полагаме максимални усилия и мисля, че това е успешна мярка от страна на Европейския съюз и трябва да остане такава. Господин Мариани постави въпроса за беженците и за системата на убежище в Европа и прочие. Искам да внеса още един компонент. Не само да споменем Средиземноморието. Когато участвахме в конференцията в Перу, бях малко шокирана от факта, че венецуелските беженци са може би втората по големина или трета по големина група – от пристигащите беженци в Европа. Ние говорим често за Сирия, но изглежда не обръщаме достатъчно внимание на случващото се в Латинска Америка. Всичко това показва колко взаимно свързани сме. Това се вижда и в случая с Венецуела. Аз не споменах Турция, тъй като сме малко разочаровани от случващото се в Турция в момента и техния подход към Европейския съюз. В Финландия ние продължаваме да считаме, че диалога трябва да продължи. Турският външен министр, с него проведохме много интересни, добри дискусии. Би било жалко Турция да бъде допълнително отдалечена от Европа. Въпроса за квалифицираното мнозинство вече го разгледахме. Може би последния коментар, който беше направен. Социалното приобщаване – Разбира се, се обръща внимание на младежката безработица, на масовата миграция в Европейския съюз. Хората търсят по-добро място за живеене. Ако направим нещата както трябва по отношение на климата, налагайки такси, например, върху различни видове горива, това обаче трябва да е съчетано с обръщане на внимание на по-уязвимите лица – Нашите политики трябва да са устойчиви. Ние нямаме пълен отговор на социалното приобщаване. Ние искаме континента да остане единен, да предлага достоен живот на хората. Благодаря ви, господин министър. Сега преминаваме към втория кръг въпроси и отговори. Колеги, мнозина от вас пожелаха да се изкажат. Моля да се ограничите в рамките на две минути всеки за да можем да се справим. Господин Кобелиус от е, НП. Благодаря, господин министър, за това, което правите. Имам два въпроса, които са сходни на тези, които бяха поставени. Въпреки това, обаче, ще внеса малко допълнителни елементи. Вие казахте защо е важно присъединяването на страните от Западна Европа, защото ако ние не сме активни, някой друг ще бъде активен. Това е ясно. Знаем го от е, собствен опит, е, как ние станахме членове на Европейския съюз благодарение на подкрепата от северните държави, след които и Финландия. Вие говорихте за ситуацията в е, Украина. Участвахте в конференцията в Торонто. Сега ние. Имаме ново правителство, много динамично, с много добри а, лица в него, които са за интеграцията с Европейския съюз и Запада. Въпросът ми е какво може да направи финландското председателство да отправи сигнали към новото правителство в Украина, че ние сме с тях. Да има по-ясни послания, да има ясни стъпки, освен на само много отдалечената идея за евентуално присъединяване. Относно срещата на вашия президент с Путин, виждаме какво става в Москва. Хората в Русия не могат да се кандидатират за местното самоуправление или в... те протестират. Е, какво може да направи Европейския съюз повече? Как може да подкрепи тези хора в по-голяма степен финландското председателство? Благодаря, госп... колега Кобилиус. Сега искам да дам на един ваш бивш колега външен министър, господин е, миксер. Искам да продължа въпроса на моя колега Пицула за ефективния многостранен подход. Това се забелязва най-много в търговската сфера, но и в други политически сфери. Разрешаване и предотвратяване на конфликти. Разбира се, Европа има какво да спечели от това да се отстоява ефикасен многостранен подход. Но трябва да имаме обща позиция, да се чува общия ни глас. Какво ще кажете за индивидуалните подходи на някои държави членки в форуми като ООН, по важни въпроси като Близкия изток, миграцията. Ние гласуваме по най-разнообразен начин също в съвета по правата на човека. Блокира се обща европейска позиция по двустранни въпроси на дадена държава членка с трета държава използването на квалифицираното мнозинство, с квалифицирано мнозинство би могло да даде определен отговор. Какво според вас трябва да се направи под ваше председателство Европейския съюз, за да говори с по-единен глас? Благодаря, Свен, от групата на Зелението, Госпожа Фон Камон Thank you, Mr. Minister. Um... Благодаря, господин министър. Искам да продължа това, което ви попита господин Кобелиус за Русия и Украина. Мисля, че има положително развитие към момента в Украина. И аз искам да запитам какви нови инициативи за гражданското общество, както и за други групи в Украина, биха могли да бъдат предложени от Европейския съюз и от Финландия в подкрепя на новата реформаторска програма на правителството. Вие говорихте за Минското споразумение, говорихте за определен нов диалог между Русия и Украина. Но ако се гледаме по-внимателно, не виждаме диалог, не виждаме компромиси, не виждаме нищо. Има призив от господин Зеленски към Путин, но няма отговор от страна Путин. Има нулеви предложения от страна на Русия. Има сериозен натиск в от страна на руското правителство и режима в Кремъл. искам да чуя нещо повече за това какви са възможностите ни да защитим Европейския съюз от хибридна война от Русия срещу Европейския съюз, на месата в изборите от страна на Русия, провокативните маневри на Русия в Балтийско море, други прояви на провокация от страна на Русия. не само диалог, но и други мерки са необходими в отношенията с Русия. Виждаме какво става и в Сирия. Ние си затваряме очите и там. Ние сме в капан, там ние сме напълно безпомощни. И ние трябва да подкрепим опозицията, гражданското общество в Сирия. Може би имате някакви предложения, идеи в това отношение. Благодаря. Колега, следващият е отново от НП Сандра Канете. Добре дошъл, господин министр. Ние очакваме с нетърпение финландското председателство. Има въпроси, които вие не споменахте, но считам, че те са важни за Европа, за Финландия за всички страни с излъз на Балтийско море. Говоря за източното партньорство, което вие не споменахте. Украина участва в него, но има и други страни, като Молдова, като Грузия. които извършват реформи, които променят положението в своите страни. Радвам се, че по времето на Гимних вие сте обсъдили хибридните заплахи и че е постигнато известно съгласие между министрите. Бихте ли ни казали нещо повече в това отношение? На следващо място, един от най-спорните въпроси сред страните в Европейския съюз – са. но това е нещо много важно за държавите от Балтийския регион. За, става дума за Северен поток 2 и на последно място за Западните Балкани. Радвам се, че споменахте за необходимостта да се започнат преговори с две от тези държави. Аз бях в Солун през 2003 когато вие, вие им обещахте да бъдат присъединени, но те все още са в предверието. Вие говорихте за ценности. Относно Китай, Русия, това са две важни държави. И в двете държави има граждански брожение. Какво послание като председателство ще отправите към Китай относно Хонг-Конг и към Русия относно спазването на гражданските и на човешките права. Благодаря ти, Сандра. От групата на социалистите и демократите, господин Чемучевич. Господин министър, аз се слушах с много голям интерес а, вашите бележки по Арктика. Говорихте за сигурността, но има и други важни въпроси, свързани с природните ресурси. Как бихте коментирали идеята те да се третират а, както а, тези богатства, които се намират на дъното на Световния океан, те да бъдат третирани като общо благо. Нещо трябва да се направи, защото иначе малка група държави ще се разпредели тези ресурси. Благодаря ви. Още няколко въпроса? Хайди Хаутала, вероятно я познавате много добре. Тя ще зададе следващия въпрос. Благодаря, господин председател. Добре дошъл в нашата комисия, господин министр. Мисля, че е видно, че вие дадохте възможност за изява на жените които се борят за права на човека по време на срещата Гимних е, в Хелзинки. Много често тези хора трябва да напуснат страните си за кратък период от време. Не става дума за търсещи убежище или за беженци. Е, считате ли, че може да се укрепи механизма за е, временно преместване на правозащитници в държави членки на Съюза. На следващо място искам да кажа колко се радвам наказаното от вас по търговската политика. Вие казахте, че тя е част от външната политика. Мисля, че това е очевидно за всички след лятото и това, което наблюдавахме в Южна Америка, но това въжи и за навсякъде другаде. Тоест има промяна на тона. Какво според вас може да се направи допълнително, за да се приведат в съответствие с нашите ангажименти за устойчиво развитие, сключваните търговски споразумения. Благодаря на Хайди Хаутала. Госпожа Сантош от групата на социалистите и демократите. Господин председател, господин министър, бих искала да ви поздравя за направените бележки и да ви благодаря за тях. Сега ще мина на португалски язик, така че моля да се сложите слушалките. Аз много внимателно следих е, казаното от вас е, като финландско председателство. В голяма степен е, споделям споделените от ваши идеи. Радвам се, с каква лекота вие засегнахте някои от е, темите, най-вече по отношение на трудността на Европейския съюз е, да се произнесе по някои външнополитически въпроси и как сме е, загубили темпото във външните отношения, поради това, че не вземаме достатъчно бързо решения. Необходимо е да има механизъм за гласуване с квалифицирано мнозинство, което да ни позволи да вземаме по-бързи решения във външната политика. Искам да подчерта също и на въпросите, свързани с околната среда и човешките права. Вие говорихте за Амазония. Вие казахте, че това не е въпрос само на пожари, а, има сериозно нарушаване там на човешките права и на върховенството на закона. Става дума за спазване на правата на кореното население, на земеползването, спазване на човешките права и в частност правото на живот на тези корени жители. Много от тях биват убивани в Амазония Знаем, че има доста активисти, които защитават околната среда, които също са загубили живота си. И има нарастване на броя на убитите активисти в различни точки на Бразилия. Министърът каза, че търговията е важен елемент от външните ни отношения. Искам да ви попитам как считате, че ще се развият разговорите в рамките на Меркосур и какво ще се направи в това споразумение за запазване на правата на човека и тяхното нарушаване в Бразилия и Амазония. Още четирима останаха да се изкажат. Господин, госпожа Трик, Стрик, благодаря. Господин министр, благодаря ви е, за вашето изказване. Говорихте за сътрудничеството с Африка въз основа на взаимно уважение и зачитане. Европейския съюз е, залага на по-засилено сътрудничество с африканските страни по отношение на миграцията Сътрудничеството обаче може да има и негативно, и а, позитивно въздействие. Какви са качествата точно на това партньорство, което вие предвиждате? Сътрудничеството по въпросите за миграцията включват и основните права, включват и транзитните а, държави а, и държавите, а, към които се стремят мигрантите тук стои въпроса и за предоставянето на убежище. Имате се преведат човешките права. Ще има ли някакви, офи, някакво официално сътрудничество или неофициално сътрудничество в областта на миграцията и какво ще е въздействието на това сътрудничество върху човешките права? Благодаря ви, госпожа Арена. Um, по два въпроса ще говоря. Нещо, за което вече говорихте и нещо, за което не говорихте е второто. Когато говорим за външна политика, тя е много голяма и затова е трудно да се покрие всичко. Що се отнася до връзките ни с Африка? Напълно съм съгласна с вас, като казвате, че имаме нужда от една политика да се гледаме като равни, да вървим ръка за ръка. Когато погледнем индекса на човешко развитие, обаче 24-те страни, които са най-низко най-низко развити, що се отнася до развитие на човека, са африкански страни. 24 от тези страни са африкански. Последните 50 пък са само африкански. Тоест, не могат да надхвърлят съответния индекс. Така че е много трудно, когато се намираме в такава асиметрична позиция. Наистина, ние често говорим за достъп до ресурси в Африка, за сигурност и за миграция. Дали вашето председателство е готово с тези предизвикателства да говори за отговорността на предприятията, които използват тези ресурси. Как можем да накараме тези предприятия да носят своята отговорност, когато говорим за сигурността, как да говорим за правата на човека, която да е равна с правата на човека, когато говорим за миграция, как да говорим за миграцията на хората, които живеят там. За какво не говорихте? Не говорихте за Близкия изток, за Палестина и Израел. Каква е позицията на Европа за тези отношения? Днес имаме големи трудности. Винаги сме защитавали идеята за двете държави. Днес обаче това е поставено под въпрос от израелското правителство, както и от правителството на Тръмп. Каква е позицията на Европейския съюз, за да се рестартира това решение две държави? ви благодаря. Мерси. Мис Сатури. Мистер Сатури, сори. Господин Сатули. Мерси. Е, d'abord, мерси, monsieur министр, по pour votre Благодаря, господин министр, за вашето изказване. Искаме да ви поздравим за финландското председателство и подобно на други колеги от Зелените. Ние споделяме вашите цели, свързани с климатичната дипломация. Аз искам да ви задам няколко въпроса, свързани с Либия. Вие много добре знаете, е, че постоянно се говори за задържанията в Либия. Има мигранти, търсещи убежище, е, които живеят в нечовешки условия и появат задържани абсолютно произволно, като се потъпва международното право ще дадем ли на, в ръцете на либийците контрола върху миграцията, защото има масивно нарушаване правата на човека а, от страна на тях. Как ще накараме да се спазват правата на човека, което е в сърцевината на нашата външна политика и как ще имаме една програма в този смисъл. Какъв е подходът, какъв е вашият подход, какъв е подход на съвета за случващото се в Либия? Merci. Und zu guter Letzt, Herr Köster. И накрая господин Къстър. Благодаря, господин министр, за вашето изказване. Ще се присъединя към това, което каза колегата току-що. А значението на човешките права е много важно вашата политика и вие го подчертахте. Като има предвид Либия, не мож... като има предвид Либия, не можем да кажем, че там човешките права се спазват. Има лагери, в които се измъчват хора. Освен това живеят при не човешки условия. Има много хора, които бягат от войни, от политическо преследване и искат да дойдат в Европа, за да се възползват от правото си на обежище. Трябва да помислим обаче ам, на какво са подложени те в Либия и как ще подходим ние към този въпрос. Съединените щати едностранно прекратиха съществуващия договор с Иран, което доведе до нова заплаха от ядрено въоръжаване. Какво ще направи Европейския съюз, за да се противопостави на такива подобни действия. Благодаря ви, колеги. Това беше от ваша страна. Сега, господин министр, имате няколко минути, за да отговорите на въпросите. Благодаря ви, господин председателю. Ще започна с Израел и Близкия изток, защото пропуснах този въпрос по-рано. Не беше преднамерено. Първо, трябва да сме наясно, че Израел има право да съществува. Това е въпрос, който съм повдигал и по време на срещата си с иранският министр. Това е основополагащ принцип. Израел има право да съществува. В същото време осъждаме незаконното изграждане на селища в страната и за това, че ние се застъпваме за решение, разрешение на конфликта, което включва създаването, съществуването на две държави. Има инициатива на ОНЕ, има и мирен процес, който се следи. Не можем само да чакаме някой друг да поема инициатива. С иранската страна общуваме, следим и плановете на Иран за ядрено въоръжаване. Надяваме се, че и този въпрос ще бъде разрешен. Относно християнските ценности, въпрос на който забравих да отговоря, те също са свързани с човешките права, които ни отстояваме. Има право на Свобода на вероисповеданията. Е, то също трябва да се спазва. Всеки трябва да може да изразява своите виждания и да изповядва своята религия. Господин Кобелиус, що се отнася до Украина и ситуацията там и какво може да направи нашето председателство – по-настояще можем да окажем подкрепа на украинския президент, на правителството, на парламента. Украина е най-големият ни търговски партньор в момента. В Киев има много повече знамена на Европейския съюз, отколкото тук в Брюксел. Това е е, нещо, до което искам да спомена по отношение на източното партньорство. Много можем да направим с Украина и с останалите страни в економически план. Относно човешките права в Русия. Ние смятам, че реагирахме във времето. Развитията не са добри. Ам, тъй като не може по демократичен начин да се излъчват членове, кандидати за членове на Руската дума. По-рано говорихме за трансатлантическите отношения, как да ги развием в ситуация, в която Ответната страна не е готова да изгражда такива трансатлантически отношения с Европейския съюз. Хубаво е да проявим а, търпение. Имаме много общи интереси с, с САЩ. Трябва да сме много търпеливи в това отношение. Много е важен този въпрос за това какво се случва между Вашингтон и Брюксел. Трябва да се запазят връзките между двете страни е, в момента не можем да постигнем съгласие по въпросите за климат и по други въпроси, но ще изчакаме. Относно Украина и Сирия. Важно е да полагаме усилия. Говорим тук за многостранно въздействие, ролята на Русия, на Сирия, на Турция. Ние сме изправени в момента The people, families who move to support the ISIS, we have a... Изправени сме в една много трудна ситуация. Um, ИДИЛ също представляват проблем. Има много деца, които са родени в лагерите по-рано. Това е проблем, който се отнася до целия свят. Идил се появяват отново и на някои места, дори в Азия. Трябва да сме много внимателни. Госпожа Каленете попита за, за източното партньорство. Относно хибридните заплахи. Има много фалшиви новини, много заблуждаваща информация в тази връзка. Не говорим точно за военни действия или нещо такова. Трябва да сме наясно с всичките методи, които се използват, за да се оказва въздействие върху нашето общество. Северен поток 2 също беше споменат. Той също има въздействие върху ситуацията в Украина и върху сигурно, енергийната сигурност на Европейския съюз. От наша гледна точка в Финландия тръбата няма да мине през нашата територия ние гледаме това, на това от екологична гледна точка, но има и други гледни точки. Не на последно място е енергийната сигурност на Европейския съюз, както и на нашите партньори от на страните от източното партньорство. Относно Арктика и дали трябва да запазим природните ресурси, на дъното на морето има залежи на нефт и газ. Знаете какви ще са емисиите за нашата атмосфера. Ако всички тези природни ресурси бъдат използвани, ще затънем в една много сложна ситуация. Трябва да внимаваме какъв е нашия подход. Какво можем да направим за активистите на човешки те права, защитите за защитниците на човешките права. Трябва да имаме един механизъм, който да осигурява по-голяма степен на защита. Някой попита и за търговските споразумения. Не може ли този въпрос да бъде включен там? Да ретем, споразумението Меркосур и борците за свобода в Мексико. И да кажем, да, ето, тези, които защитават Меркосур, казват, че климатът е включен и Парижкото споразумение, например, но има и принципи, които трябва да бъдат спазвани. Да речеме вноса на месо от региони, които са обезлесени. Това също трябва да се има предвид. Трябва да има и ам, такива екологични компоненти, които да бъдат застъпени в по-голяма степен в тези споразумения. Това беше и нещото, което каза госпожа Сантос. Друго, което казахте вие, е, и то е свързано с защитниците на човешки права и с защитници на екологията. Има Разбира се, много драматични ситуации, свързани с защитниците на правата на коронното население и на общностите на място. Някои от тях са, се намират в много сложна ситуация относно човешките права, миграцията и така нататък. Има и друга причина. Говорим за основни причини, които винаги съществуват. Еритрея, да речем, фински организации има в страната, които действат и са малкото такива. Един милион еритрейци са се отправили към Европейския съюз. Това е част и от дилемата за човешките права. Има много хора, млади хора в страната, които казват, няма училища, няма университети, не можем да се образоваме. А на място ние имаме представители, които преподават, които обучават. И по този начин може да се помогне на хората да могат да взимат правилния да могат да правят правилния избор. И на последно място, без да протакам, за социалната отговорност, какво може да се направи в допълнение. Разбира се, трябва да, да имаме предвид това, което се случва в Близкия изток. Господин Сатури повдигна въпроса, свързан с Либия. Трябва да подкрепим първо ам, мирния процес в региона. Има обаче страни, които са обхванати от гражданска война. И там се създава много а, добра почва за трафик на хора, за злоупотреби. Господин Къстер повдигна този въпрос. И на последно място Русия, САЩ и а, ядрените въпроси. Много съм загрижен за това какво се случва по тези въпроси с самите договорености някакси. Това, което беше договорено след студената война, да няма разпространение на ядреното въоръжаване, е нещо, което сега преминава на друг етап и Европейския съюз трябва да работи усилено по тези въпроси. Благодаря ви. Okay, minister, thank you. Благодаря ви, господин министър, за това, че бяхте тук при нас. Благодаря, че отговорихте на нашите въпроси, чухте нашите коментари. Много работа има да се върши. Желая ви успех! Okay, ladies and gentlemen, dear colleagues. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, преминаваме към последната точка от дневния ни ред. Пета точка. Приноса на АФЕТ към годишната бюджетна процедура. Става дума за бюджета за 2020 година. Нека да препомня, че процедурата е както всяка година има два елемента, които са свързани. Становището на АМФЕД по бюджета за 2020 година има и бюджетни из, е, изменения по проекто бюджета. Тази година имаше избори през май и за това са разделени е, двата елемента. Утре ще гласуваме по измененията. Становището ще бъде гласувано на 1 октомври. Това са разясненията от моя страна. Сега ще дам думата на господин Калер, за да представи своя доклад и а, да каже какъв е неговия подход а, по измененията. Благодаря ти, Дейвид, уважаеми колеги. Бюджетът не е толкова привлекателен, както въпросите, които обсъждаме тук. Ето защо залата се поопразни, но ние знаем, че е, можем е, да завъртим кранчето в една или друга, друга посока, когато говорим за бюджета. Важна е средата. Ляво и дясно не са толкова важни, важен е центъра. Виждам, че някои не са тук. Искам да благодаря на колегите и на докладчиците в е, Сянка от отделните политически групи. Благодаря за техния принос и благодаря за техните изменения и за сътрудничеството през лятото. Бюджета е важен, той е гръбнака на нашата работа тук в Европейския съюз и ако имаме адекватни ресурси, само тогава можем да изпълним нашите ангажименти да откликнем на очакванията на нашите граждани. Европейския съюз е изправен пред много предизвикателства. Гражданите очакват с право Европейския съюз да действа ефективно по отношение на нашите съседи и по отношение на нашите световни партньори. Има проекто предложение за бюджета от юни на комисията и от юли на съвета. И имаме, разбира се, и ние предложение от наша е, страна. Ние искаме да се чуе и нашия глас, за да постигнем ефективно финансиране на нашата работа. Има някои колеги, които са предоставили изменения, които допринасят за разходната част. Когато говорим за основната ни дейност, аз също Разбира се, предлагаме изменения за увеличаване на бюджета. Основната ни дейност имам предвид асоциираните страни, Южното партньорство, Източното партньорство, човешките права и така нататък. Но ако става въпрос за дейност, която е извън основната ни дейност, тогава попадаме в ситуация, в която получаваме изменения само от една политическа група и тези изменения не са отразени в специализираните комисии. В такъв случай с неохота бих увеличил бюджетните редове. Има 11 компромисни изменения, които трябва да са приемливи за всички. В тези изменения са включени много важни и ключови политически области. Ще спомена няколко от тях. Не искаме 10% или 4,8 милиона евро в повече е, за мисиите за наблюдение на изборите. Те са важни за подсилване на демократичните институции и за засилване на общественото доверие в изборния процес. Така се стига до стабилност и подсилване на други цели от външната политика, като изграждането на демокрацията и поддържането на мира. Много колеги участваха активно в такива мисии по света. Освен това, компромисите е, включат в себе си подсилване на партньорски инструмент е, за трети страни, както и е, съблюдаване спазването на човешките права и основните свободи. Освен това, трябва да има и правенщо съответствие с постижението на законодателство на Европейския съюз. Трябва да се работи за намаляване на бедността и увеличаване. Трябва да се увеличи и а, бю... трябва да се увеличат бюджетните средства за ВКБОН подсилване на доверието, уреждане на конфликти в източното партньорство и по отношение на страните от Средиземноморието. Това са да, трябва да имаме предвид и регионите, обхващащи Сирия, в които има конфликти и се стига до големи вълни от мигранти. Европейския съюз подсилва своята подкрепа за тези страни, в които има несигурност Предвижда се увеличаване на средства с 12%, 63 милиона. Освен това, трябва да се има предвид и влушаването на сигурността по източната граница на Европейския съюз. За това е важно да продължим да работим и с източното партньорство. Финансирането трябва да подкрепя стабилността и изграждането на демокрацията в региона и най-вече, що се отнася до Украина трябва да работим за прекратяването на конфликта. Там 900 хиляди повече се предвижат или увеличение 7%. Компромисите са балансирани и представят един много конструктивен начин за предприемане на действия. Получихме много изменения, свързани с бюджета, които имат предвид да изменят бюджетни редове, които не попадат в мандата на АФЕД. АФЕД трябва обаче да обсъди и да гласува изменения, които са свързани само с мандата на АФЕД. Всички други изменения са неприемливи. Ако мога да се спра едно изменение 5296. Господин Шан Сантуш предлага подготвително действие. Това изменение беше оценено. Рейтинг, който беше, беше получен е C. И какво каза външната служба по този въпрос? Това предложение не може да бъде изпълнено Става дума за Европейска обсерватория за справяне с безнаказаността. Това е подготвителното действие. Комисията казва, това предложение не може да бъде изпълнено, защото то е обхванато от съществуващото законодателство и съществуващите действия. Европейски инструмент за демокрация и човешки права предвижда такива действия и е, Комисията подкрепя такива действия в рамките на, инстру... на въпросния инструмент. Предвидени са и средства в бюджет на род 210401. Предприемат се действия за превъртяване на безнаказаността при много тежки престъпления. Има глобална стратегия на Европейския съюз, която предвижда определени действия в случай на кризи или конфликти. Има европейска рамка, свързана с справедливите съдебни системи, тяхното насърчаване и да има един, работи за един по-стратегически подход за справяне с безнаказаността при извършването на сериозни престъпления или поне при а, повечето от тях. Колегата Сантош, дали а, е приемливо за вас а, предложението на комисията или искате утре да се гласува вашето изменение? По принцип мога да подкрепя това изменение. Може би колегите от бюджетната комисия ще вземат предвид, предвид вашето изменение, но както комисията казва, това, което предлагате вече е обхванато други инструменти и така можем да избегнем отхвърлянето на вашето изменение от бюджетната комисия. 2527 е другото изменение, което е свързано с един наш интерес. Не добавяме допълнителни аргументи, че трябва да имаме поглед за това какво се случва в, в страните, които са кандидат членки за присъединяване към Европейския съюз. Трябва да си сътрудничим с националните парламенти. Трябва да имаме изменения в това досие, обхващащо тази тема. Имаме обаче колега, който е член и на европейската делегация, който каза добре е да се погледне и как се изпълнява тази идея от националните парламенти и така можем да видим какво, какво се случва в асоциираните е, държави, кандидат-членките, като назначи местен персонал, е, който да следи на място нещата. И се казва, че това всичко може да струва 400 000 евро. Говорим за 10 страни шест страни в Западните Балкани, плюс Турция, Украина, Грузия и Молдова. Особено Украина и Молдова. Там има нови правителства, които искат да изпълнят реформите, които са договорени. И за това утре по време на гласуването ще направя устно изменение за тези 400 хиляди. Uh, Много моля колегите да ме подкрепят. Благодаря. Okay, thank you, Michael. Gala. Благодаря ти, Михаил Галер. Преди да дам думата на докладците в Сянка, искам съвсем накратко да се върна на нещо, което спомена колегата Галер за бюджетните изменения, които са в правомощията на други комисии, тъй като това е общ въпрос. Имахме извънредно много изменения, както каза колегата Ер, 21 от тях бяха по бюджетни редове, които не са в отговорността на нашата комисия на ДВ и Либе. Напълно разбирам, че има връзки между нашата работа, работата на други комисии по финансиращите инструменти, но трябва да спазваме прерогативите на другите комисии. Предложенията за изменение на бюджетни редове би трябвало да бъдат координирани с съответната комисия. Знам, че в началото на законодателния мандат се подготвяме. Има депутати, които може би не са запознати с начина на работа. Затова заедно с координатора решихме този път да подходим така по-широко, по-широко и само други да забранихме. Казвам го, защото следващия път ще подходим по-стриктно. Се надявам да няма много сблъсъци с други комисии. Надявам се го разбирате. Надявам се до година това да не се случва. Да, думата на докладците в сянка. Нина Гил, Лагодински, Фотига и Демирел. Някой пропуснах ли? И госпожа Сантос или не? Добре, ще ви дам думата. Преди или след Нина? Може ли да съм първа? Нина. Искам да благодаря на Михел за представянето, както и за работата, която е извършил. Работихме добре заедно, независимо, че бяхме в почивка за лятото. Ще повдигна само няколко въпроса. Първият е свързан с увеличението на мисиите по наблюдение на избори. Моята група подкрепя едно такова увеличение, но има някои безпокойства, свързани с една част от процеса и аз ще повдигна този въпрос. Това не е въпрос, по който сме говорили. Ще помоля докладчика да го включи в дебатите си за това как да го решим. Всъщност има само четири организации, които са подбрани от и ОМ, които да се занимават с цялата подкрепа, която ни е нужна при такива избори. Те организират нещата, подкрепят ни. Доколкото разбрах, те работят като картел. Тоест, всичко, което правим е много по-скъпо, отколкото би било, ако ползваме други услуги. Иначе подкрепям работата на ИОМ но а, бих искал този въпрос да бъде повдигнат. След това, господин председател, по въпроса за недопустимите изменения. В а, моята офис имаше хора, които временно работиха за мен и аз съм една от виновните. Успях дори да направя изменение за Азия по погрешен бюджетен ред. Разбирам това, което казвате, но в този случай имаше грешка. Направена бе грешка. Направих а, проверка с 9, тъй като те отговарят за това, но за съжаление не се прави такова изменение при тях. И се питам какво да се прави. Става дума за увеличаване на финансирането за Азия. Както Майкъл добре знае, Азия е най-големия и като население континент на света. 40% от населението там живее с под 2 долара на ден. На второ място по бедност. Трябва да преразгледаме подхода. Не говоря само за своето изменение. 5358. Не, искам а, да се предприеме сходен подход, както при всичко останало, т.е. да се подходи към проекто бюджета. Въздействието на това, че САЩ оряза помощта си за развитие е огромно в Азия и ще бъде такова, както и резултатите от войната, търговската война между Китай и САЩ най-бедните няма да могат дори храна да си купуват. Ето това ме безпокои. Как ще се справим с това? Не знам, често, чисто технически не съм запозната, но моля това някакси да бъде управено. Въздействието ще бъде до година. Не говоря за добре развиващите се економики, не, говоря за онези 40% от най-бедните, които не могат да си купят храна някакво решение да намерим. На трето място, що се отнася до пилотните проекти, които посочихте. Разочарована съм от подхода. Имам голям опит с Европейската комисия. Имам предвид техния подход към нашите инициативи от парламента – нищо не подкрепят. До сега не са подкрепили нищо, което сме предложили ние с колегите. Винаги казват, а ние това го покриваме. Ами не го покриват. Не го покриват. В случая с госпожа Сантос, например, подхода, проекта, който тя предлага. Всичко е в отделни силози и не може да бъде събрано на едно място. Трябва да можем да се върнем пред комисията и да кажем, давате на проекти C, D и така нататък зелена светлина, но не може да докажете как всичко се покрива. Много дълго време се занимавам с бюджет, не го правят. Така че искам да се преосмисли този момент и да видим как може да се преодолее. Благодаря. Колеги, имаме 13 минути. Трябва да приключим точно в 6.30. Съвсем накратко, госпожо Сантош. За минута-две само ще се изкажа. Предпочитам този проект да мине и да бъде гласуван. Имах разговори с хора в Европейската комисия и разбирам проблема. Всеки си има своя територия и не искат някакви такива общи подходи, които да покриват много отделни силози. Това, което предлагаме всъщност е такъв общ подход, да има по-голяма отговорност, по-добра оценка на дейностите, които се извършват от нас, от Европейския съюз имам предвид, борба борбата с безнаказаността, международното право и инструмент за мониторинг. Една обща шапка за нашите дейности и да се прави истинска оценка. И да се види наистина как работим, да направим оценка, един подход към проблема, който да е интегриран. Както каза Нина, традиционно Европейската комисия казва не. Предпочитам да кажа да и проектът да тръгне. Обедена съм, че това е много добър проект. Okay, thank you, Ms. Santosh. Mr. Благодаря, госпожа Сантош. Господин Лагодински. Благодаря. Благодаря на докладчика, господин Галер, за отличната му работа и сътрудничеството. Благодарим му. Някои от нашите изменения също са прияти, за което благодарим, особено по формулировката. Имаше изчистване, свързано с миграцията. Благодарим ви. съжаление, две изменения има, които не бяха включени и ние държим на тях. Съжаляваме, че другите колеги не споделят нашето становище. 5350 е едно от тях. Искаме замразяване на пенсиите на бившите членове на комисията, докато в писменно не се обещае, че назначенията на EIS а, отговарят на принципа на равенство между половете. Знаем, че е доста радикално това предложение, но и положението е радикално. Проблемът е огромен. Погледнете цифрите. 75% от средния менеджмент са мъже, 87% висшите управленски са заети от мъже. При последния кръг от номинации за шефове на делегации през юни тази година. 11 от 47 номинации са за жени, т.е. 23%. Това е огромно неравенство между половете и бихме искали това да бъде преодоляно, имайки предвид, че новият кандидат за председател на комисията или новия председател на комисията също смята, че това е проблем. Надяваме се да се постигне решение. След това още едно изменение 45347 става дума за служителите за връзка на Европейския парламент. Искаме да се замрази финансирането на такива служители за връзка, докато не се получат е, редовни доклади. Напълно подкрепяме работата на тези служители за връзка, но искаме да знаем какво правят те. Те не се отчитат редовно. Искаме напредък, има, трябва да има прозрачност. Становището на АФЕТ е добро за бюджета, подкрепяме го и особено нези, които са свързани с укрепването на основните права, държавите от Западните Балкани, източното партньорство и така нататък. Благодаря, но отново казвам, че тези две изменения са много важни. Thank you. And now for the UCI e group. За екаре, Ана Футига. Thank you, Chair. Because of sore throat, I will be really brief. Боли ме гърло, извинявам се. И така, първо искам да поздравя Михаил Галер за огромната работа, която е извършил през лятната почивка. Подкрепяме голямата част от неговите предложения. Един въпрос имам и няколко наблюдения. Първо. ще подкрепим устното изменение. Това е очевидно. Искаме да се следва предложението на Европейската комисия за подготвителните действия и проектите за изкореняване на безнаказаността. Всички сме против безнаказаността, но ние сме законодатели и особено в различните бюджетни редове трябва да следваме определена логика и да няма дублиране по финансови въпроси. За това е много важно как се оценяват те от комисията. Имам известни съмнения, свързани с ОНРА УНРА, не само защото тази организация ясно, че върши своята работа и трябва да бъде подкрепена. Имаме и доклад на ОНРЕ, ОНЕ за сериозни проблеми с управлението на фондовете. Трябва да се направи оценка и да не се бърза и да се увеличават средствата при такива едни доклади за злоупотреба. Така че трябва да се видят целите и мисията на тази организация. Агенцията за бежанците УНРА. След това нужно е да се увеличат средствата за наблюдение на избори. Какъв какво съгласие е постигнато с по-големите организации, които включват малки в себе си и целите, които ще се постигнат с това увеличение. Има един въпрос, който бе повдигнат от нас посредством изменения, увеличаване на средствата за EUMM Седе посещаваше Грузия често и по време на тези посещения видяхме огромната работа, която се извършва от ЕУММ при много сложни обстоятелства. Наскоро също се работи по границата много, а, така че Затова ролята им е много важна. Благодаря. Thank you and uh, finally before I give the floor briefly back. Преди думата на докладчика за кратко, госпожа Демирел от името на ГУЕ. Frau Демирел. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа. От името на ГОЕ сме изпратили изменения, на които ще се спра. Ние искаме да се подсилят мерките за разоръжаването и за това кредитните редове, свързани с тази цел, да по-скоро кредитните редове, които са свързани по някакъв начин с въоръжаването, да бъдат премахнати. На европейско ниво има големи разходи. Говори се през последните часове за човешките права. На повършните ни граници се потъпват обаче човешките права и не на последно място от Frontex. Това стана и лятото. Гледат се действията на тази агенция, не се предприема нищо. Трябва наистина да се премахнат причините, които водят до мигрантските вълни, а не да се предприемат мерките едва когато хората вече са на границата. Трябва да има разбира се, от политическа гледна точка средства, които да са свързани с военните действия, но има и член 41 параграф 2, който трябва да се вземе предвид. Мерките свързани с фонда за отбрана са погрешни. Необходимо е да има експертно становище. Нещо лично от мен, господин Галер. Благодаря ви за това, че през лятото сте работили. За мен обаче не разбирам е, защо нашето предложение не е разпространено. Ние искаме да има повече средства за разоръжаване и не разбирам защо вие не сте разпространил нашето предложение. Щях много да се радвам, ако това предложение го бяхте подкрепили. Важно е то е за цели Европейския съюз и за държавите членки. Важно е е, да няма ядрено въоръжаване. Това е важно за всички ни. Има ли други, които искат да вземат думата? Не. Тогава, тогава давам думата на господин Галер. За една минута трябва да приключите. Е, три минути пише тук, но както и да е. Благодаря. Благодаря, колеги. Благодаря ви за изказванията. Нека да говоря по част от въпросите, които засегнахте. Когато говорим за наблюдение на избори, четирите изпълняващи организации остават впечатление, че работят в картел. Разбира се, че съм против създаването на картели и може би при закрити врати може би групата за наблюдение на избори, някои хора от комисията. Трябва да говорим с тях, може би заедно, може би по-отделно, за да се преборим с такива едни впечатления, които те оставят. След това дейността в Азия. Не можем да компенсираме средствата, които се урязват от САЩ като добавяме ние средства. Ако погледнем по-общо, тогава ще се пренатоварим. Много добри а, неща се направиха от предишната администрация с настоящата администрация в Балия дом ги оряза и ние няма как да заместим всички. За Индия вече имаме бизнес център Европейски съюз Индия, който може би в този аспект може да се използва по-добре или да работи по-добре. Това е една идея, която спонтанно ми хрумна. Що се отнася до безнаказаността? Ще видим утре как ще мине гласуването. По същество, Евентуално възможно е да го подкрепя, но смятам, че макар, че може да бъде подкрепено тук, може би няма да влезе в бюджета, защото трябва да мине през бюджетната комисия. Ще видим. Има много политици на високо ниво, които искат да създават пречки. И за това смятам, че такива пък ам, изменения за замразяване на пенсиите също извършват, създават пречки. Създаване на равенство между половете, да. Наистина е добре да се повдигне този въпрос за дисбаланса, който съществува при подходящи обстоятелства, но не мисля, че може да се започне с това евентуално посредством на социално медии, социалните медии може да говорите по този въпрос, да има по-голям натиск за такова едно развитие, но не мисля, че трябва да подкрепяме такива изменения. След това за службите на Европейския съюз чужбина. Те изпращат редовни доклади по въпроси, които са забелязали, казват ни какво правят – мисля, че онези, които искат да бъдат информирани, могат да бъдат информирани и съответно може активно да задават въпроси. И когато има също така интерес от ваша страна, може да се свържете с тях и те да ви предоставят информация. За увеличаване на бюджета на УНРА, знам, че има някои въпроси, които са свързани с недобро разходване на средства, много разходи по пътувания. Първо трябва да се разследват нещата добре, но е хубаво това да бъде записано в бюджета и след това Европейската комисия или службата за външни действия ще види дали има злоупотреба със средства. И това трябва да бъде прекратено. Не може да се приема такова нещо. След това за Frontex когато не искаме като обществена организация държавите членки да не оставят на частници да спасяват хора в морето, смятам, че спасяването в морето е обществена служба или дълг, а не частна. От друга страна, не може да се намалява тогава бюджета на Фронтекс. Всички други дейности, дългосрочните, намаляване на първоисточниците, да, съгласен съм, но това е дългосрочна дейност. Това е бюджет за една година, за Frontex и за всички други. Затова не смятам, че трябва да се намали техния бюджет. Точно обратното. И за това няма да подкрепя този подход. Благодаря. И аз благодаря. Няма други коментари от вас. Това означава, че мога да закрия заседанието днес. Почти на време. Ще се видим утре, точно в 9 за гласуване. Приятна вечер, Брюксел.